Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Скъпи колеги, добре дошли. И ако ми позволите, бих открил нашето заседание, ако ми го позволите обаче. Бих искал да поздравя председателя на комисията по правата на човека, който и госпожа Пенелоп Покна, която е с него. Тази, както и не, вашата, ваша, вашата организация и господин Жомари Руш публикувахте доклад относно блогерите и участниците в социални мрежи в Виетнам, които в момента са в затвора. Госпожа Фокнер ще работи с нас Сега, минаваме към а, трета точка от а, дневния ред и приемането на протоколите от 6 и 7 ноември 2012 година. Ако сте ги прочели, моля да ги одобрим. Ако нямате никакви възражения, смятаме, че тези протоколи са приети. А сега следващата точка и размяна на мнение относно Северна Корея, събитията в Северна Корея. Мисля, че това е една тема, която трябва да обсъдим, тъй като в момента събитията са интересни и ще чуеме мнението на Европейската служба за външна дейност в по повод събитията в Южна Корея. Както добре знаете, и Северна Корея продължава да продължава да заплашва своите съседи преди две, преди две седмици Северна Корея извърши един поредния ядрен опит, може би най-мощния от последните години. И Северна Корея също така заплашва с това, че ще постави бойни глави на ракетите, които е разработила. Също така Корея заплашва с по-нататъчни опити в най-близко време. Може би само Китай може да има някакво влияние над Северна Корея. Така. И така че събитията са много, много интересни, така че бихме искали да чуем какво има, какво има да ни кажат нашите е, двама докладчици, да се разменим мнение и да видим какви ще бъдат по-нататъчните събития. Господин Танък, не, аз се радвам, господин е, председател, аз мислих, че вие ще ще споменете, Чиоянес Касалидис е, е от вчера министър на външните работи на, е, на Кипър. Той беше наш добър колега и мислех, че ще споменете това. А, какво да правя? Аз знам и решавам сам. Благодаря ви. Но а, благодаря, че читате вестници. Аз сега давам думата на господин Фабрис Фарел. Um, uh, Добър ден. Благодаря, господин председател, за възможността да обясна на вашата комисия и да кажа какви са последните събития в Северна Корея и какви са нашите дейности прямо това. В миналото Сев, Сев, Северна Корея много, много, многократно е ам, имала цикли на в които ес, конфронтацията е ескалирала, след това цикли на е, успокояване на положението. Е, знаете, че Корея в последно време извърши провокация. Вие споменахте новия лидер на страната. Имаше, надявахме се, че новия лидер, който наследи баща си преди малко повече от година, ще предприеме положителни а, действия, но една година по-късно виждаме, че не можем да се надяваме на нищо, никакви положителни действия не са предприяти. На 12 декември беше изстрелян така наречен сателит, а всъщност се оказа, че това е един опит с балистични ракети и преди две седмици бе извършен а, а, ядрен, ядрен опит. Както правилно казахте, а, Последиците показват, че този, тази експлозия е била много по-силна, този удар е бил много по-мощен от извършваните преди това от Северна Корея. Вероятно е използван плутониум. През 2010 година стана ясно, че Северна Корея раз, раз, е, развива програма за обогатяване на урани и просто. Но за сега не разполагаме с е, доказателства за това. Същевременно не знаеме и нямаме възможност да разбереме дали Северна Корея има възможност за изработване на съоръжение, което може да бъде изстреляно с балистична ракета, но не разполагаме с необходим, необходимите доказателства и капацитет за оценка на това положение. При всички случаи Северна Корея не изпълнява международните си ангажименти и по-специално поетите в рамките на ОНЕ. времено има опасения за това, че Северна Корея развива ядрена мощност. Същевременно сме свидетели на напрежение в и Юго-Западна Азия и това води до един, едно, един климат на нестабилност. Международната общественост излезе с протест. Повече от 80 страни протестираха и изразиха своето несъгласие с предприятията от Северна Корея действия. Ние а, заклемихме а, остро предприятието от Северна Корейския действия. Върховния представител изрази мнението на Европейския съюз относно събитията от 12 декември и ядрените опити, извършени през февруари. Важно е също така да споменеме, че съседни, съседните страни и също изразиха своя протест че е, Япония и Южна Корея го направиха, няма, не е очудващо, но е, очудващото е, че имаше реакция от страна на Китай, който е, заяви, че китайското правителство строго заклемява подобни действия. Така че това изразява така и ясно китайската позиция. Сега не е ясно да, дали това ще бъде на начало на промяна в цялостната политика на Китай в тази област след политическите промени. Е, Общото събрание на ООН изработва в момента резолюция след 12 е, декември е, беше, бяха предприятия действия и сега е крайно време ОНЕ да излезе с съответната резолюция. а, продължават да съвета за, за сигурност прие един пакет мерки за прилагане на а, санкции срещу Северна Корея. А, мерки допълнени с допълнителни ограничителни мерки, като например налагане на забрана за износ на известни вещества, свързани с, които биха могли да се използват за създаване на балистични ракети. Същевременно се работи по съответни мерки. Същевременно международната общност продължава да следи отблизо а, положението на правата на човека в а, тази страна, където продължават да бъдат, да бъдат, да бъдат а, практикувани нарушения срещу човешките права. Това е за сега положението. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на представителя на Европейската служба за външна дейност за брифинга. Да, действително виждаме сериозни провокации от страна на Северна Корея, които не бива да остават без реакция. За мен не е достатъчно действията на Северна Корея просто да бъдат осъдени и описани като провокативни. Независимо от това дали става дума за ядрения капацитет на а, Северна Корея, за ядреното въоръжаване или е, за правата на човека в тази страна които са в ужасяващо състояние. Не мога да <clears throat> разбера как е възможно ръководителите на тази държава да продължават да се движат по този път. Много от нас тук в Европа, а и в Съединените щати, щати смятаха, че Китай има някаква способност да контролира случващото се в Северна Корея. Но се оказва, че не е така. Ето на Китай вече се присъедини към страните, осъждащи действията на Северна Корея, без да може да ги спре. И така, моят въпрос към представителите на службата за външна дейност е как интерпретират поведението на Китай. Ясно е, че реакциите на Съединените щати, Япония и Южна Корея а, са напълно очаквани. Те на практика обаче няма как да повлияят на случващото се в Северна Корея. Най-важната е реакцията на Китай. И за това искам да попитам какво се случва с евентуалното влияние на Китай евентуалната способност на Китай поне до някъде да вразуми лидерите на Северна Корея, поне що се отнася до неразпространението на ядрено оръжие и непровокативното поведение. Господин Качин, важно е да се обсъждат тези въпроси, но за съжаление докато а, това става Публично няма как да получим повече информация. Нито за случващото се, нито за евентуалните реакции. най-важният въпрос е каква е целта на тези ядрени тестове. Това може да се обсъди само ако имаме на разположение съответните факти. Новият лидер на Северна Корея е, е, съвсем нов. И е, искаме да разберем каква е, е неговата цел. Да провокира, да покаже пълния контрол над, над армията или пък да подготви някакви реформи в държавата. Това са въпроси от сериозно значение, но ако нямаме достатъчно яснота по случващото се и ако няма каквато и да било предвидимост, единственият ни избор е да осъждаме и да налагаме санкции. Санкции, чието резултат е спорен. Затова би било добре да получим повече информация и факти – повече конкретна информация, а не неясни предположения. Ако анализът ни е толкова слаб, тогава е добре да поканим министри от държавите членки, от тези държави членки, които имат посолство в Северна Корея и които имат информация от терена. Защото информацията, която получихме, в никакъв случай не е достатъчна като основа за размяна на мнения и още по-малко за препоръки. Това са просто празни думи когато виждаме сериозна провокация от страна на Северна Корея. Благодаря. Господин Танък, господин Качин, а, честно казано, не дайте да си мислите, че ако изслушването беше при закрити врата, а, щяхте да получите повече информация. Моят опит показва противното. В Северна Корея режимът е брутален. А, този Ким от трето поколение е точно толкова зле, колкото и дядо си и, и дядо му. Така че при всички положения е ясно, че се правят опити за обогатяване и на плутони, и на оран, и много скоро ще има и балистични способности. Хинян се държи по такъв начин, който е подобен и на този на Иран. Всичко това е, е, съвпада с стъпването в длъжност на новия президент на Южна Корея. Единствено Китай се смята, че има някаква възможност да влияе на режима в Хинян, но а, и там не възлагам особени надежди. Единствената надежда е режимът в Северна Корея да се срине поради вътрешни причини, просто защото хората повече не могат да издържат. Иначе не очаквам големи промени. Нищо не се е променило през последните десетилетия там. Благодаря. Прасте, господин Качин. На публичните заседания не получаваме особено големи подробности, но честно казано и при закрити врата не получаваме много подробности, защото хората, които са тук и трябва да ни информират, знаят точно толкова, колкото ни казват. Едно време това се наричаше кремология. Във връзка с Кремъл. А, именно не предоставяне на цялата информация. Новите лидери на Северна Корея се опитват, може би, да засилят своите позиции във вътрешен план. И да извоюват някакъв външен компромис, но опитът ни от миналото показва, че не трябва толкова много да залагаме на една такава възможност. Резултати ще има само ако на действието има противодействие. Не може системно да се пренебрегва факта, че се нарушават всички правила и то постоянно. А сега новите играчки са бомби, и ракети. На този етап не е заедно, но лека по лека ще се стигне и до това. И ще стане възможно ракетите да носят разработените бомби. Всички в региона са на штрек. Китай наблюдава случващото се Индонезия, Филипините. И ако така се развиват нещата там а и в Иран, честно казано, може да се окаже, че в един момент всички средно големи сили се опитват да се наложат в международен план, разработвайки ядрено оръжие, с което може да се сложи край на договор за неразпространение на ядрено оръжие. Може да се окаже, че атомните бомби се поджава на всеки. Така че случващото се засяга не само Северна Корея. А, може да се промени парадигмата в целия регион. Така че трябва да разглеждаме нещата в техния контекст. Целият регион се променя промените са сериозни. И честно казано, не знам дали сме достатъчно добре подготвени за такива дни развитие на събитията. Едва започваме да проумяваме колко сериозни са економическите промени от последните 10 години. Но, честно казано, освен економически промени, има и огромни промени областта на сигурността. Искате ли да кажете нещо повече от а, името на службата за външна дейност? Um... Само няколко думи. Споменахте, направихте връзка с Кремъл. Мисля, че трябва да се направи връзка с Пхенян по-скоро, отколкото с Кремъл. Много е трудно да се получи надежна информация за случващото се в Канадара. Само гадаем. Имаме посолства, т.е. някои държави членки имат посолства в Пхенян и, получават, и получаваме информация от тях. В същото време трябва да признаем, че Европейският съюз не е една от водещите сили по този въпрос. Ние не сме член на шестранните разговори нямаме присъствие на сили за сигурност в тази част на света. Опитваме се да попречим на развитието, извинете, на разработването на балистични ракети или ядрена програма с целенасочени мерки. Що се отнася до ролята на Китай – Както казаха справо някои от депутатите, Китай играе изключително важна роля в региона. Говори се, че Китай е оказала натиск върху КНДР, за да не се проведат тестове през февруари, но така ли, че те са направили такива. Та влиянието на Китай върху КНДР е доста ограничено и Китай заклейми ядрените опити, което показва раздразнение у Пекин по поведението на съседа. Но те казаха, не ни харесва да има такъв непредвидим режим в Пхенян, който разработва ядрена програма, но не харесват и идеята този режим да се разпадне. Така че Китай трудно може да формулира своята позиция, защото няма правилен ход в момента. Един от депутатите спомена госпожа Парк, която тази сутрин пое председателството. Тя говори за изграждане на доверие между юга и севера. Трябва да видим как ще реагира Пхинян на тази нова политика в село. Благодаря. Herzlichen Dank, Herr Katzin. Благодаря, господин Кацин има думата. Извинете, господин Качин. Искам да коментирам казаното от комисията. Всички провокации, ядрените изпитания, както и пускането на ракети, са били използвани за една и съща цел. Тази цел е да се поднови диалога с Северна Корея. Имаме шестранни разговори, това е един от форматите. И те винаги искат да говорим конкретно. И те наистина вече говорят по конкретните въпроси. Но как ще отговорим ние е основното, което ме интересува? Ще бъдем ли важни играчи в такъв тип шестранни разговори или искаме да продължим да бъдем наблюдатели отдалече, каквито сме по-настоящем? Този обмен на становища тук показва способностите ни и като че ли не е много розова картината днес, която обрисувахме, защото не сме като че ли партньор, който да отговаря на потребностите на момента. Може ли да ми отговорите? Ще отговорим ли положително, ако те искат ние да участваме в диалога или не? Благодаря. Господин Качин, знам, че намеренията ви са отлични, но аз следя Канадара вече десетилетия, ако не и повече. Трябва да ви кажа, че те въобще не знаят какво е Европейски съюз, не ги интересува Европейски съюз и всичко, което ги вълнува е това, което правят те. Или пък са насочени към Америка. Това ги интересува ги само какво мислят американците, Северна Америка и а, какво искате. Така че дали ще участваме ние в тези странни разговори, ще бъдем някакъв основен играч, не искам да ви разочаровам, но това са някакви празни мечти. За диалог са нужни двама, другата страна не иска да говори с нас. Нямат мисия в Брюксел дори. Най-близката мисия на Канадара е в Берлин. Ето, вижте колко се вълнуват от Европейския парламент и Европейския съюз като цяло. господин Танък. Ами, трябва да подкрепям хора по въпроси, по които не смятах да подкрепям никого. Не мисля, че трябва да започнем да променяме формата, в който се водят преговорите. Прав, е, прав сте, но все пак Европейският е, съюз е играч и Северна Корея го знае. Доста покани трябваше да откажа да посетя страната. Може би трябва да проведем консултации по този въпрос сред всички политически групи. Различни неща се случват в Северна Корея, в Иран. Лейди Аштън ще бъде в Страсбург по време на Страсбургската ни сесия. Може би трябва да излезем с устен въпрос или пък предложение за а, резолюция за неразпространение на ядреното оръжие а, за мартенската сесия. Политическите групи, ако искат, могат да помислят а, следващия един час а, по въпроса. Мисля, че дебатът ще бъде много интересен, ако има такъв по въпроса. Ще дам възможност на координаторите да се чуят един друг, да си поговорят и отново ще задам този въпрос. Може би ще пише дори на председателя. Може би не комисията трябва да излезе с такъв а, въпрос или резолюция. Политическите групи трябва да го направят, но аз мисля, че идеята не е лоша. Стигаме до следващата точка дневния ред. И това е препоръка до съвета относно принципа на ОНЕ за отговорност за защита. Това е една препоръка, която е изготвена от госпожа Брантнер. Комисията по развитие също участва. Госпожо Брантнер, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Фрида Брюпулс беше натоварена с този доклад, но в последствие тя се върна в националния си парламент, така че аз поех нейната работа. Бих искала да благодаря на докладчика от Комисията по развитие за от отличното сътрудничество и неговите, неговата, раб, неговата работа ще ми позволи да допълним работа. Както знаете, Стъпваме на документа, прият от е, Общото събрание през 2005 е, година, който последствие беше развит и който е, беше приложен за Либия под с мандат на ОНЕ. Тази препоръка има за цел да изясни какво точно означава отговорност за защита и какви трябва да бъдат последващите действия на службата за външни действия при прилагането на практика на този принцип. Така че бихме искали да създадем един цялостен процес отвъд вече дискусията. Да, да, и да си, да си изясниме какво означава това точно за Европейския съюз. Добре е да имаме една обща дефиниция, но единно разбиране на този е, принцип, който много се обсъжда и е, винаги буди така спорове. Аз а, не искам а, да а, избързвам но при всички случаи смятам, че трябва да поставим една отправна точка на дефиницията и ние да допри... допринесеме към международния дебат в този смисъл, но същевременно да имаме една единна позиция, която може да наистина да позволи един положителен принос към него. Та, какво точно е този е, принцип? Става дума за три стълба, отговорностите на всяка отделна държава, международната помощ е, и решителните колективни ответни действия. Това е отговорност за предотвратяване, за ответни действия и за възстановяване. Също, също времено се прави разликата между този принцип и принципа на хуманитарната помощ и създаването на между институционна група, работна група, която да работи по концепта и да въвлече и гражданското общество. Същевременно бихме искали и генералния секретар на ОНЕ да със... направи всичко възможно за определяне на по-конкретна дефиниция, за да може нашето сътрудничество да бъде по- плодотворно, така че сега няма да, да казвам повече, за да има място за дебат и очаквам вашите коментари по въпроса. Следващия. Благодаря на, госпожи, на госпожа Брантнер. Благодаря и за извършената работа. Нека сега направя няколко коментара по въпроса. Вие казахте три стълба или три компонента. Първо. Важно е да подчертаеме, че съгласно принципите на третия стълб, необходимост е да направим всичко възможно, да, да, да намалиме или предотвратиме страданията от страна на гражданското население. То също, също времено мисля, че този принцип не може да се прилага тук. Второ, принципа за, на защита. Принципа за защита или отговорността за защита. Това е едно пред, предлож, предложение направено от Бразилия. Госпожа Брантнер добре е е направила анализ, но необходимо е да се обясни или а, да се изяснат тези проблеми на страните БРИКС. Тоест, трябва много добре да знаем какво точно значи защита, за да можем да имаме наистина едни равноправни е, международни отношения. И Трето, става, става дума за гласовете или правото на гласуване в е, съвета за сигурност. Аз е, смятам, че Европейския съюз трябва да предложи на държавите, които имат право на глас в съвета за сигурност, т.е. постоянните членове на съвета за сигурност, да предприемат разумно поведение, т.е. да се ограничи правото на вето. Следващият. Благодаря, господин председател. Аз съмествам докладчика от името на нашата политическа група. И бих искал да изразя позицията на нашата група. Първо искам да благодаря на госпожа Брантнер за проекто резолюцията и за извършената по нея работа. Тя е навлезла в дълбочина и мисля, че и колегите ще и помогнат, за да постигнем наистина един важен и положителен резултат. Но целта не е да започнем един широкопохватен дебат по принципа е, отговорност за защита, а по-скоро да определиме модалностите или е, на приложението на този принцип 7 години след приемането на документа през 2005 година. Ние смятаме обаче, че е необходимо да се е, при, да се наблегне на следното. Да се, предпри, да се приемат много превентивни мерки. Разбира се, понякога сме, сме свидетели на събития като етническото прочистване, военни престъпления и други. И в отговор на подобни действия трябва да разполагаме с един набор на конкретни мерки за действие и въздействие. Принципа на отговорност за защита в никакъв случай не трябва да бъде използван като претекст за е, провеждане на военни, на военни действия. Вярно, че сме били критикувани многократно за това, че не сме предприемали действия или че сме били пасивни понякога, но аз мисля, че необходимо е да имаме точно един списък на превентивни мерки, на а, други инструменти. Още нещо. Европейския съюз не трябва да действа сам. Разбира се, Европейския съюз трябва предимно да да действа в рамките на ООН с подкрепата на отделните страни членки и регионалните организации. Действията на Европейския съюз, според мен, трябва да бъдат координирани действия от този тип. Поне смятам, че така трябва да бъде от тук нататъка и в бъдеще. Още веднъж благодаря на госпожа Брентнер за извършената работа. Както казва нашата колега докладчик, мисля, че не е, необхо... не е необходимо да водиме широкомащабни дебати, а да потърсиме онези конкретни мерки и предложения за правилното прилагане на този принцип. Госпожа Декайзър. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада на госпожа Брантнер, който е посветен на един проблем от огромно значение и който наистина е злободневен. Аз подкрепям казаното от Мендес Тевер и неговите изменения, защото Струва ми се, че има известен дисбаланс между първата част на препоръката, в което са споменати много конкретни проблеми, точка Г, например – от така че това са много важни, значителни политически проблеми, а от друга страна ми се струва, че препоръките под 1, 2, 3, 4 са а, така твърде не, неуточнени. Става дума за среща, разговори и така нататък. Така, Тоест, е, струва ми се, че трябва да се установи един баланс между от една страна проблемите и от друга страна реактивните е, мерки. Значи, от една страна е, принципите и от друга страна модалностите, както каза господин Салафранк. Струва ми се, че Струва ми се, че трябва да имаме едни много по-конкретни и по-структурирани препоръки. И за това подкрепям препоръките на залегнали в измененията на Емилио Валдес. Благодаря на госпожа Брандна още веднъж, е, която пое работата от Фрида Пърс. Uh, господин председател. В отсъствието на нашия докладчик в Сянка, Мариче Схаки, бих искала да направя няколко коментара по отличния проект от доклад, поет от Франческа след Фрида Бреполс. Мисля, че е изключително важно на първия етап действително да задълбочим смисъла на понятието отговорност за защита. Да се уточни точно какво означава това. Известно време се смяташе, че отговорността за защита, да кажем преди 2-3 години така се смяташе, може да бъде използвана за позоваване с, за да се оправдаят намеси на една страна в друга. Реакциите в Либия обаче показаха, че нещата са доста по-сложни. Не знам точно какви изменения ще подадем, но мисля, че е добре да се настои на това колко важни са първите два етапа а, на прилагането на принципа отговорно за защита. И а, да се подчертая, че не е необходимо винаги незабавно да се пристъпва към третия етап. А, тоест, а, че там, където има случаи на сериозни нарушения срещу цивилното население на една държава от страна на самата държава, е, това не означава незабавна военна е, или друга намеса на трети страни. По-скоро е, трябва да се положат усилия за възстановяване, за предотвратяване и за възстановяване. И въобще и отговорността за възстановяване на държава, след като е, тя веднъж се е сринала, отнема много повече средства, време и усилия, отколкото а, дейностите по предотвратяването. Босна и Херцеговина е добър пример, е, Косово е добър пример, просто няма. Е, просто е ясно на всички, че те все още не могат да се съвземат от войните, които са преживели. А те са ето тук, на малко над 1000 км от Брюксел. И така, доволна съм от проекта резолюцията, защото тя настоява много сериозно да се занимаем с евентуалните последици на тази концепция. При всички положения не всички типове международна намеса могат да се поставят под шапката на този принцип. И не бих искала да създаваме впечатление от целия е, останал свят, че сме готови и способни да се намесим където и да било по света, е, ако е, там започнат между особици. И така, приветствам проекта резолюцията. Ще работим по измененията. Мисля, че настоящия текст е доста добра основа за тази работа. Благодаря, господин председател. Нека и аз да благодаря на Франческа Братнер за полезния доклад. Аз смятам, че действително тази тема е много важна. И трябва да се настои да се обсъди в много големи подробности. И във връзка с казаното от Алемин Нейц, това не трябва да се разглежда като принцип, който да дава легитимно основание на е, каквато и да било намеса навсякъде по света. Напротив, тук просто се дава правна рамка и то предварително, а не в последствие, за намеса там, където това е необходимо. Където е необходимо да се направи нещо, за да се спре геноцид, е, където е необходимо да се е, направи нещо, да се спрат военни престъпления е, и престъпления против човечеството, като Руанда, е, като Сирия в момента. Е, и там, където не се прави И трябва да се има предвид, че там, където намесата се осъществява, дори тя да е, е, е в международно правен план, това може да доведе до допълнително засилване на междуособиците. Точно това виждаме в Сирия в момента. Важно е да се очертаят ясно границите. Какво означава отговорност? Какво означава защита? И въобще как точно ще се прилага този принцип? Съгласна съм с Емирио тук. Първо трябва да има ясно, ясен орган, който се произнася. И това трябва да е и може да е единствено съветът за сигурност на ООН. и той трябва да вземе решение, че е важно незабавно да се предприемат мерки за намеса някъде, за да се спрат масовите убийства там. Бразилия реагира отрицателно на случващото се. В Либия Бразилия сметна, че няма основания, но аз не съм съгласна с Либия, а, с Бразилия и а, смятам, че а, съвсем правилно а, имаше намеса, защото предстояха огромни кръвопролития. Само 20 минути по-късно можеше да се отключи процес, който да превърне в Сирия в новата Руанда. Това е част от международното право, което, което трябва да е много ясно регулирана и основният орган, който трябва да може да се произнася в тази връзка е съветът със сигурност на ОНЕ и неговите решения трябва да се разглеждат като легитимни. Тук се връщаме към реакцията на Бразилия. Изглежда, че а, твърде много се поставя под съмнение легитимността на решенията на съвета. За сигурност решенията на Европа също се поставят под съмнение. Сякаш ние тук в Европа само се боричкаме. Мисля, че трябва всъщност наистина да се заемем със своята позиция и да се преборим за постоянна позиция на Европейския съюз в съвета за сигурност. Съгласен съм с Емилио, че трябва също така да правим всичко възможно да не се налага възпрепятстващо вето в съвета за сигурност. И се надявам, че работната група по принципа за отговорността за защита ще стигне до препоръка държавите членки да се въздържат от използване на правото си на вето, ако става дума за позоваване на принципа отговорност за защита. Това е. Chairman, well, uh, Anna Gomez, of course, is very brave to contradict the Brazilian government's uh, position. Благодаря, господин председател. Ана Гомес е, смело се изправи срещу позицията на бразилското правителство. ние често имаме пар... между... спорови поради партийна принадлежност, но тук съм съгласен с нея и оценявам нейната смелост. А, Съгласна съм и с госпожа Нейтс, дебатът е интересен. По-рано в Великобритания във вестниците се говореше за право на а, защита, а, а не отговорност на защита. Честно казано, правото, според мен, е по-добро описание, защото помислете си, а, Народна република Китай не обича международната намеса и вижте какво се случва в Сирия в момент. Същевременно, обаче, когато говорим, ако а, говорим за думата отговорност, а, тя е неточна и неподходяща, тъй като а, има ситуации, в които държавите членки нямат нито възможност, нито капацитет а, да реагират. А, в ужасяващи е, престъпления се случват е, непрекъснато навсякъде по света. От Еритрея до Северна Корея. Е, на някои места има намеса, е, на други места е, няма, защото е невъзможно. На трети места е възможно, обаче няма, е, е твърде рисково. Въобще изграждането на нации не е лесна работа, дори и там, където има брутални е, диктатури, една добронамерена намеса за сваляне на диктатурата може да доведе до много по-тежки последици, отколкото самата диктатура. дори когато става дума за правата на човека, колкото и да ги уважаваме, те не могат да бъдат при... основания за позоваване на принципа за отговорност за защита. Имаме всевъзможни важни съображения но не можем по всички въпроси да се месим. И в Тибет положението е брутално, но никой не се позовава на този принцип. Служа Брентнер има думата. Is there somebody No. no. Yeah, yeah. This is... Yeah, yeah. It's in the payroll. Thank you very much, Mr. Chairman. I have the... Благодаря. Искам да благодаря първо, че давате възможност на СВД да коментира. Приветстваме това, че Европейския парламент а, говори по тази тема не само поради тази инициатива. Говорите за това всяка година, когато отправяте препоръки към съвета за това върху какво трябва да се сръточи общото събрание често говорите за тази отговорност за защита и ние трябва да продължаваме да прилагаме този принцип. Организирахте различни мероприятия. Важен е дебатът. Европейският съюз постоянно от трудното приемане на тази хипотеза, тази идея а, отговорност за защита, защитава формулировката от 2005 и се опитваме да постигнем по-добро разбиране на тази формулировка посредством дебати на Общото събрание. Всяка година говорим там по тази тема, ролята на регионалните организации, което включва и ролята на Европейския съюз. Имаше и дебат по трети стълб, където говорим също така за военната а, намеса и мирното разрешаване на проблема. Един дебет, който мина добре, но и а, подготви много връзки с южните държави. Освен това, призоваваме винаги за по-голяма превенция. Какво може да се направи, за да има ясна превенция? Следващия доклад на генералния секретар по този въпрос и фокуса на Общото събрание ще бъде върху превенцията. Това ще ни даде една възможност да се намесим, т.е. да се изкажем по този въпрос и да въведем малко повече баланс при обсъждането на тази тема, както и изобщо да говорим по трети стълб и евентуална военна намеса. Ще се опитаме да, да внесем идеи още преди да се пусне доклада, за да са включени те в него. Активно ще работим с държавите от юга. Ние приветстваме идеите на Бразилия, защото те допринасят за дебата, макар че някои от нашите държави членки не са съгласни по отношение на част от препоръките. Един основен елемент, който би трябвало да бъде обсъден подробно в отношение на възможностите, които предлага, е да не казваме, че постоянно това е западна идея, защото това е нещо като, като едно жиго или едно клеймо заложено на тази идея, нарича се западна, което а, кара държавите от юга като че ли да се разграничават от нея, особено след намесата в Ливия. В този смисъл можем да продължим да работим с парламента, както и с други институции, с трети страни, за това как да се прилага този принцип отговорно за защита. Не бива да забравяме също така и хуманитарното право, както идеята за гранични райони и изобщо за граници. Женевските конвенции са ратифицирани, но не се прилагат на много места, затова има и въоръжени конфликти. Трябва постоянно да говорим по тази тема, когато говорим за нови идеи, като например отговорността за защита, защото вече има правни задължения в международен план, поети от различни държави и те трябва да бъдат изпълнявани. Благодаря ви, че ми дадохте думата да се изкажа. Госпожа Брентнер сега. Брантнер. Е, благодаря, колеги. Много беше полезен този дебат. Това, което мога да включа тук от този дебат е политическите групи и колегите биха искали да формулираме свои собствени препоръки за процеса. Например, как бихме искали този процес да се приложи на практика. Това може да се направи не съм формулирала предложение до момента, но чух от госпожа Нейнски въпроси, свързани с прилагането, същото от мен Дездевая, госпожа Декайзер, госпожа Нейц. Така че оттам стигна до заключението, че може да се върви в тази посока и дебатите ще бъдат трудни, вероятно и много интересни. Съгласна съм с госпожа Нейнски и господин Салафранка, че е важно как ще се прилагат нещата. Какво означава това за нашата политика? Как да предотвратим геноцида? Каква е отговорността ни? Имаме ли необходимия инструментариум? Ето това трябва да попитаме. Инструменти, превенция също са важни, ако искаме това да бъде убедителен аргумент. Господин Мендес Девайо, говорихте за превенция на геноцид, както и предотвратяване на всякакви видове бедствия от хуманитарен тип. Да, трябва да се включат конфликти, като например конфликта в Мали. Ясно, че това не е случай на отговорност за защита. И трябва ясно да разграничим различните ситуации. Не трябва да ги смесваме. Благодаря ви за коментарите. Ако имате изменения, за да доизясним, с удоволствие ще ги приема. Това, което каза господин Салафранк за действието с други, а не сами. Европейския съюз трябва да бъде част от общата рамка на ООН. Има и регионални, разбира се, действащи лица, които също трябва да участват. Госпожа Декайзер, госпожа Гомеш, вие казахте, че отговорите са различни по измерение в сравнение с проблема. Според мен това трябва да стане по време на институционалния диалог, но аз с удоволствие ще изготвя предложения на самия парламент, така че се надявам да кажете, да ми дадете идеи. Благодаря за дебата и очаквам вашите предложения за изменения. Четвъртък по обяд е крайния срок за изменения. И така, Добре, няма възражение. Стигам до шеста точка. Изложение за Руция относно доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония. Господин Хауит е докладчик. Имате думата, измененията до 6 часа вечерта на 28 януари, всъщност, беше крайния срок. Благодаря, господин председателю. Ще започна, като първо искам да разкажа за посещението си в страната преди седмица или малко повече, като докладчик имайки предвид контекста на политическата криза, която по-настоящем се разиграва ако се изпомнят депутатите, случилото се на 24 декември, което доведе до това част от депутатите да излязат в Скопие от залата, което пък доведе до спорове между основните партии, като вината се прехвърля от едната страна на другата и опозиционната партия, най-голямата, СДСМ напусна парламента, заяви, че ще бойкотира местните избори в края на март. За съжаление се случиха така нещата. Колегите, депутатите, държавите членки, комисаря се опитаха положително да повлияят на събитията и да излязат с изявления, които да подпомогнат партиите да разрешат споровете помежду си. Но как изглеждат нещата днес? Край на февруари е вече и напредък като че ли няма. Аз се видях с всички политически групи, е, доста дълги срещи, мисля, че конструктивни бяха заседанията ми с тях. Казах ясно някои неща публично, казах го и на докладчиците в сянко от различните политически е, групи, но исках да го кажа и пред парламента. Съжалявам, казах, че има такава политическа ситуация по-настоящем в Македония и така се застрашава напредъка за пресиняване. Призовах партиите да признаят реалния прогрес, който до момента е постигнат в Брюксел и приветствах факта, че политиците в страната говориха с мен за една, един, една добра скорост а, за разрешаване на проблема за името а, и се надявам тази това движение напред, тази скорост да не бъде загубена, да не се забави процеса. Има историческа възможност в Европейския съвет през юни да се постигне едно положително решение. Ако обаче събитията в страната през идните дни попречат на такъв напредък за вземане на решение, това би могло да доведе до забавяне с години, няколко години поне, на напредък на страната към присъединяване. Поне така изглеждат според мен нещата. Освен това заявих, че случилото се на 24 декември според нас фундаментално задава въпроси за демокрацията в тази страна и Европейския парламент не смята, че трябва да има бойкоти или нещо подобно в тази страна или съседни или други страни. Мисля, че голямата част от комисията ме подкрепиха в тази ми позиция, казвайки всичко това пред македонските партии призовах за политическа воля за преодоляване на, деб... на тези спорове, но казах, че ако се види такава политическа воля, наистина спорът може да бъде разрешен. След това казах, че съм натъжен от това, че кризата може да не бъде разрешена и ако тя не бъде разрешена, господин Брок не справя и официално предложение за това. Да, предлагам парламента да отложи гласуването в комисията което след няколко седмици трябваше да се проведе по моя доклад, ако това продължава. Разбира се, че нямам желание това да се случи, но мисля, че то отразява реалността. Искам да мине един доклад през нашата комисия, през парламента, който да прави положителни препоръки за страната, който дава възможност за истински напредък. Като имаме предвид това, което се случва по-настоящен в страната, мисля, че може да излезем с негативен доклад в парламента и в комисията и аз не искам да пишем такива неща. Затова се надявам отлагането на този доклад да изпрати ясен сигнал към партиите в Скопия, че подкрепяме страната, но искаме да има разрешаване на политическата криза. И, господин председател, искам да благодаря на докладчиците в Сянка Проведох консултации с тях и преди да отида в Скопие. И след това от НП, АЛДЕ, ЕКАРЕ, Зелените, ГУЕ и социалистите и демократите. Всички тези партии подкрепят отлагането на доклада, което правя сега като предложение. Никой не иска това да се случи, но всички споделяме едно такова общо становище и мисля, че когато го казваме с един глас, Скопия ще ни чуе по-ясно а, особено политическите партии, които това засяга. Искам да коментирам съвсем накратко предложенията за изменения, да коментирам идеите на колегите. Възнамерявам с подкрепата на секретарията да постигнем компромиси утре, защото трябва да сме готови, ако нещата в страната се придвижат, ако има напредък, искам да сме готови. Има много изменения, не искам да коментирам всички. Искам да чуя колегите в дебата, ще им отговори, разбира се, доколкото ми позволяват възможностите. Седмо изменение от зелените, където се говори за двустранния въпрос, името, разбира се, да бъде разрешено преди края на преговорите. Позицията на комисаря е позиция още от началото на преговорите и мисля, че трябва да подкрепим комисаря по този въпрос. Устно изменение можем да направим в този смисъл. Има девет изменения от господин Стоянов за позицията на България. Искам да се обърна към него със следния апел. Девет съображения от 16 само за връзките с България е доста непропорционално. Е, явно тук се защитават интереси на България и това не отразява пропорционално или конструктивно останалите предложения. Така че казвам и на другите български депутати, голямата част се видяха с мен, излязоха с техни собствени изменения и исках отново да бъдат представителни. Моля ви, бъдете конструктивно. Аз съм готов да говоря с онези български депутати, които искат да се постигне компромис, а, за да се отговори на вашите искания, но ще отговоря на онези, които са непровокативни, които са конструктивни, които дават възможност за балансирана, балансиран доклад. Поне а, така подхождам към всички ви. По първи параграф, сигурно си спомняте, миналата година препоръчах да това, че парламента подкрепя преговорите да започнат с тази страна и оставам с такава надежда. Поради настоящото политическо положение много хора искат това да се промени като параграф. И мисля, че за това искам и отлагане на този текст, тази резолюция. Разбирам нези, които са подписали 26-то изменение. То може да бъде комбинирано с моето изменение 36 и, и това изменение може да бъде подкрепено от нас. А, що се отнася до добросъседските отношения, отново много изменения са поступили е, в тази посока 32, 34, 35 компромис се работи там с госпожа Копа, 38 изменение за добросъседските отношения същото съдържание, 39, 41. Мисля, че можем да направим общ компромис в този смисъл. Два параграфа, може би все пак, да не е един. Трети параграф на първоначалния текст. Там го споменавам думата Game Changer. Различни депутати не харесват тази дума, така че ще се опитам да намеря други думи, за да го преформулирам. След това диалога на високо ниво за присъединяване. Не ми харесва 50-то изменение. Има промени в Европейската комисия. Властите в страната трябва да признаят случващото се сега за балансирания текст. Съжалявам, ако 50 мине, защото няма да бъде балансиран. 53 от зелените. Хубаво е да започне процеса за мониторинг, но не мисля, че правно може да започне да се прави това от Европейската комисия за политическата криза голямата част от нас са направили изменения, включая основните групи. Има застъпване там на теми, така че ще ги обсъдим. Надяваме се случващото се в страната да ни помогне да открием различни формулировки. Що се отнася до безвизовия режим, подкрепям изменения 69, 79 заедно с първоначалния ми текст и съм съгласен с предложенията за това да има безвизови отношения. Изключително важен сигнал е за тази страна, пък и за други в този регион. За лустрацията. Мисля, че имаме текст и е хубаво да има изменения по него, но е добре да има политическа неутралност по този въпрос, така че това ми се искаш да се постигне в текста. Много хора говорят за многоетническо образование, което според мен може да бъде включено в изменение с първоначалния ми текст. мисля, че тук вървим в една и съща посока. За решенията на Международния наказателен съд. Не мисля, че формулировката, която се предлага тук е конструктивна, но приемам част от измененията за двустранни, добри отношения с Гърция. Смятаме, че те трябва да бъдат добре обсъдени, за да се постигнат компромисни изменения. колегите от Гърция може да разчитат, казвам го и на колегите от България, наистина конструктивно ще обсъдим измененията, ще видим предложенията, които вие сте направили. Мога да продължа и още, но Искам да оставя дебата на колеги, които са направили предложения. Така както изглеждат нещата днес, нека да ви кажа. Опозиционната партия проведе конгрес този уикенд. Тя не промени позицията си, заплашва депутатите, като им казва, че трябва да подадат оставки в деня на изборите, така че няма промяна в позицията им по настоящем, от гледна точка на управляващата партия, доколкото разбирам, е, из... правителството е излязло с съобщение, че крайният срок за номиниране на лица за местните избори, за да участват всички партии, трябва да бъде удължен до тази неделя, за да се даде повече време. Опозиционната партия предложи да се включи в изборите, но ако се включи сделка за националните избори, която бе неприемлива за управляващата партия. И в момента трябва да ви кажа, че не виждам да има някаква възможност тези две позиции да се сближат, имайки предвид това, което казват публично. Надявам се в частни срещи нещата да потръгнат и да има политическа воля за постигане на компромис. Що се отнася до Европейската комисия, мисля, че комисията, разбира се, ще се изкаже в края на този дебат, но работя в тясна връзка с колегата от комисията. Много благодаря за сътрудничеството. Колегата от комисията отложи своето пътуване до Скопие. То бе планирано за следващия кръг на диалог на най-високо ниво за присъединяване. И знам, че поддържа тесни връзки с партийните лидери в страната. И той, и аз, и всички ние се надяваме да има напредък при тази политическа криза в страната и то по начин, който да ни даде възможност да се придвижим напред. Надявах се други неща да ви кажа днес, друг дебат да тече. Много съжалявам, че се намираме в позицията, в която сме, но се надявам също така политическите партии, народа, организациите, обществото в тази страна да разберат колко сериозна е тази криза, не само във вътрешен план за страната, но и общо във външен план. Е, казах го и в Скопие, крайно време политическите партии да сложат националните интереси над партийните. И с този апел се обръщаме към всички партии. Не искаме някой да е виновен. Комисара Фуле излезе с предложение за анкетна комисия. Аз а, подкрепям такъв тип анкетна комисия. Надяваме се парламент и политическите партии в нашия парламент а, а, да не вземат страната на партията си по сестрима в тази страна, а да покажем ние, че искаме да се грижим за бъдещето на тази страна, като останем обединени и по този начин ще помогнем да обединим и партиите, които сега спорят в тази страна. Кукан. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика господин Хаует за отлично свършената работа и за това, че ни представи положението в страната. Бих искал също така да благодаря на всички колеги, които следят отблизо положението в Македония и които внесаха изменения. Както вече беше обсъдено нееднократно, проекто доклада е балансиран. Аз съм абсолютно съгласен с анализа на докладчика относно напредъка по пътя на интеграцията. Но вътрешното положение, положението в страната наистина продължава да буди загриженост. И това, разбира се, се отразява на доклада. Политическите изказвания относно събитията, състояли са на 24 декември, не водат до разрешаване на проблема. И, за съжаление, няма а, никакви изгледи за конструктивен диалог, поне до сега. Аз съм наистина много загрижен от начина по който събитията се развиват и включително бойкот от страна опозиционната партия и е, евентуалния бойкот на изборите. Така че за съжаление, на така практически относително положителния напредък по пътя на към интеграцията се поставя под въпрос такъв случай. Така че аз приканвам всички политически партии да направят усилия за разрешаване на а, спора и проблемите. Защото на, на, на, по този, ако продължават така, просто ще се обезличи постигнатия напредък. Също време на аз също съм съгласен с а, пред, предложението на а, докладчика за отлагане на докладък, но ще продължим дискусиите по този въпрос. Утре ще има заседание с докладчиците в Сянка и мисля, че това, тогава ще бъде момента да стигнем до някакъв консенсус. Мисля, че наистина в нашия интерес е да имаме да излеземе с единно решение, защото бихме искали Европейския парламент да изиграе е, положителна роля за разрешаване проблемите в страната. Е, тук никакъв случай не трябва да бъдат е, отричани усилията направени от Македония по пътя на интеграцията, но сегашното положение на практика пречи за продължаване на един по-такъв. И що се отнася до самия доклад и внесените в него изменения, Искам да направя няколко кратки коментара. Все още не сме не знаем какви ще бъдат компромисите, но аз Аз съм съгласен с, с, с предложенията на докладчика относно а, позоваването на а, съкръщението Файром и по нататък да наричаме страната Македония. В никакъв случай Аз не в никакъв случай не подкрепям измененията, които са едностранчеви и които при всички случаи биха могли да подклаждат известни несъгласия с, с страни като България или Гърция. И всичко онова, което би могло да бъде някаква пречка или проблем за по-нататъчното развитие на отношенията с съседите. Благодаря господин председател, благодаря и на господин Хоуит, който ни представи и развитието на събитията в страната, което той е посетил неодавна. Наистина мисля, че има основателни е, причини за отлагане на е, доклада. До сега а, като че ли пречките бяха предимно от страна на Гърция относно името, но, но сега македонските власти като че ли създават, създадаха сами пречки за по-нататъчното развитие, но и на практика създадаха препятствие за а, развитие на събитията, включително и за започване на преговорите. Така че сега има е, всяческо основание да отложиме това. Е, докладчика спомена някои изменения, по които смятат, че трябва да има обсъждане, като изменение седмо в което се казва, че проблема с името трябва да бъде решен преди присъединяването на страната към Европейския съюз. Вие споменахте устно изменение. Може, може, можете ли да кажете какво ще бъде това, така че аз лично смятам, че този проблем трябва а, да бъде решен преди присъединяването, но паралелно а, с а, този процес. Така че про, Просто нещата не трябва да бъдат, да бъдат смесени. След това изменение 53 относно скрининга. Вие казвате, че това не може да стане без одобре. Ви сте абсолютно прав. Така че ние ще ние се от, от, от, връщаме към съвета да поиска от комисията да а, започне да, прегу, да преговаря по този процес. А, така че трябва да бъдем сигурни, че съдържанието на изменението отговаря на а, разпоредбите, залегнали в договора. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика относно последните развитие в, в страната наистина буди загриженост факта, че няма напредък за излизане от кризата, която цари в страната в последни, последно време. Аз лично съм бил докладчик по Албания и спомняте си, че е, при наличие на политическа криза не може да има е, развитие и напредък. Но сега, докато продължава политическата криза в страната и аз се надявам, че тя ще бъде разрешена колкото се може по-бързо, не могат да се обсъждат въпроси по същество, т.е. въпросите, по които говориме в момента и по които има е, спорни или разнородни позиции при всички случаи. Второ, Както казах, надявам се, че тази криза ще бъде разрешена колкото се може по-бързо, за да можем наистина да навлеземе в същността на проблемите, но за това е необходимо политическите партии заинтересованите страни да предприемат необходимите мерки за разрешаване на кризата. Никой друг не може да реши, разреши на тяхно място. И още нещо. Не, Тав не става дума само за социална и економическа криза или криза, която се основава на това. Сега, може би, в, в да, да се каже, че економическата и социална криза е, може би, по... Ам, по-тежко, отколкото предполагахме. Нека не забравяме, че безработицата в страната е изваредно висока. Сред младите тя достига до 60 и повече процента. Така че ако, ням, ако не отчитаме ясно а, всички тези компоненти, трудно можем да намерим решение и на политическата криза. Така че на това трябва да се наблегне. И още нещо – проблемите с името. Аз мисля, че е трудно. В никакъв случай не трябва да, да, да се разглежда проблема, свързан с името на страната, като Е, препятствие от страна на Гърция към интегрирането на Македония. Аз не съм нито самишленик, нито представител на е, управляващата партия в Гърция, но не, но не може да се каже, в никакъв случай не може да се каже, че ако Гърция отстъпи, проблемите ще бъдат разрешени. Не, проблемите са свързани, проистичат от други такива. Така че в, в никакъв в никакъв случай не може да се започне процеса на присъединяване и чак тогава да се опитваме да решаваме е, проблема с е, е, бивша и така нататък. Не, проблема трябва да бъде решен в рамките на Обединените нации преди това. Няма друг начин, няма друг подход. Защо смятам, че ако се опитваме да търсиме друг подход или друг, друг начин за решаване на проблема, просто това няма да бъде в интерес на никой и няма да направим услуга никому. Така че, Вие казвате, че Македония и македонците е- са думи използвани от ОНЕ. Не, тези, е, този термин се използва временно, пред, докато се реши въпроса, свързан с името. Така че не можем предварително да решаваме или да казваме какво ще бъде. Не трябва да предрешаваме нещата и нека да не добавяме проблеми към вече съществуващите такива. Така че, ако ако продължаваме да твърдиме, че проблема с името е двустранен проблем между тази страна и Гърция, а не, каже, не казваме, че проблема трябва да бъде решен съгласно международните норми, то тогава нашия подход не е конструктивен. Така че аз е, настоявам докладчика да преразгледа тази част от доклада си и да предложи нещо друго. Е, и включително казах, че трябва да се наблегне повече на економическите аспекти. Това са моите забележки по въпроса. Oh, Благодаря, господин председател. Нека и аз да поздравя докладчика. Ричард Хауит отново изготви един добре балансиран доклад, принадлежащ на мейнстрима. Подадохме няколко изменения с колегите, като изменение 31 което засяга един важен принцип за това двустранните отношения да не пречат на пътя на една страна към присъединяването към Европейския съюз, както и 40-то изменение по принципа на регатата, именно всяка страна да бъде а, оценявана възоснова на постигнатото в действителност от нея, също така изменението, свързано с призива към опозицията да се върне в парламента. В крайна сметка парламентът е легитимното място за дейност на опозицията. Бойкотирането на парламента и подаването на масови оставки от парламента за мен е, е изключително неразумно 127 и 129 са изменения подадени заедно с госпожа Макове и са борбата срещу организираната престъпност. Черна года, гора не беше дори страна, страна кандидатка по-рано, а сега вече преговаря за членство. А вижте какво става с Македония, колко дълго време се бави само заради въпроса за името. Крайно време е да се направи нещо, за да се разреши този въпрос. И каквото може да бъде направено от нашата комисия по въпроса, ние ще го по подкрепим. и по отношение на опозицията, много важно комисията да излезе с положителна препоръка, съветът да започне преговори с Македония и е да започне процесът на присъединяване. Благодаря. Βέβαια, αντίστοιχη συζήτηση έχουμε κάνει επανειλημμένα. Благодаря, господин председател. Това е дискусия, която многократно сме водили. Всяко, всяка година обсъждаме положението в бивша Югославска република Македония. Но какъв всъщност е проблема свързан с тази страна? Дали Гърция е препятствие за присъединяването на страната? Не. Корупцията, недостатъчната независимост на съдебната система, недостатъчното спазване на човешките права, липса на известна свобода на словото, на а, и проблем, свързан с името на страната, което обаче не е двустраен проблем, а международен проблем. По времето на последното заседание с господин Нимец Гърция направи предложения и обаче никой не отвърна на тези предложения. Така че да се казва, че всичко е чудесно в тази страна, че тази страна трябва да се присъединя към Европейския съюз, а единственото препятствие е Гърция, която е, блокира. Не, това не е вярно. А сега, колкото до доклада. В е, политическата система на тази страна, политическите структури в тази страна са недо, недостатъчни, нестабилни. Защо под, от, отлагаме доклада? Защото смятаме, че всичко ще се оправи до месец юни, че тогава ще можем да излезем с положителен доклад. Не, смятам, че не, не би било реалистично да смятаме така и че това не е правилният подход. Така че аз лично предлагам на комисията да гласува, да гласува този доклад, който в крайна сметка отразява една действителност. Защо да си затваряме очите пред една действителност? В крайна сметка ние трябва да вземем една политическа позиция. Мисля, че трябва да да бъдем реалисти и доклада трябва да отрезява реалността, а реалността е такава каквато е. И тя е, и тя е отразена в този доклад. Така че не виждам защо трябва да отлагаме гласуването на този доклад в, с надеждата, че проблемите ще се решат от само себе си. Проблемите няма да се решат от само себе си. И ако комисията не разбира това, ми нека да нека да отидат е, хора с обективно настроени в страната и да видят какво става. Защото защото в крайна сметка мисля, че има някои сили, които се опитват да изострят е, напрежението вътре в страната извън страната и по този начин накърняват добросъседските отношения. Как искат, искат, искате какво? Да влезат в Европейския съюз, за да се решат проблемите или преди това, господин Кирилов? Към мен. Благодаря, господин председател. Нека и аз да поздравя докладчика Риц, Ричард Хауит. Той работи по една доста трудна тема и а, е посветил огромно количество енергия на темата и на страната като цяло. Да, действително всички ние следим с голям интерес процедурата по присъединяване на една толкова важна страна за Западните Балкани, защото става дума за стабилността на региона. Във връзка с предложението за отлагане, мисля, че положението в момента е доста нестабилно и е, заради това е добре известно време да подчакаме, да видим как ще се развият нещата. Но все пак, е, честно казано, има някои неща в тази страна, които от известно време сякаш не се забелязват а пък това може да се окажат основните проблеми, въпреки че понякога се пренебрегват и се казва, че нещата са наред. Честно казано, аз имам сериозни опасения по отношение на демократичните стандарти. Става дума за отношения между различни етнически групи, става дума а, за мегаломански планове, става дума за националистически приз... призиви. А, може би не знаете всички подробности на нещата, които се случиха през декември, но те не трябва да се пренебрегват. Надявам се, че не само в Европа, но където и да било другаде по света, ако полицията получи заповед да влезе в парламента и да изхвърли от него членовете на опозицията а, и то след като а, преди това по същия начин са били изгонени от парламента журналистите, за да не могат да следят случващото се там, то трябва Европейския съюз да реагира и то по ясен начин. Приветствам докладчика за а, неговите реакции, но а, ето, комисията не реагира. Само Харол Билд си позволи да направи коментари по това събитие. Така че е, мисля, че е коректно да се а, направи тук една критика и да действаме възможно най-балансирано. Не може просто по такъв начин да се изхвърля опозицията от парламента а след това да се осъжда за това, че е, депутатите и са подали оставка. Въобще как така полицията може да се меси и на случващото се в парламента? Откъде е дошла тази заповед? Такива неща не се случват, е, освен ако заповедта не е дошла от много високо ниво и ако няма много силни протекции. Така че трябва много внимателно да разгледаме демократичните стандарти в тази страна и е, начинът по който действа настоящото правителство. Е, то не винаги е било демократично. не, не винаги е действало демократично, но ние сякаш не сме го забелязвали. Нека да кажа първо, че тук става дума за доклад на Комисията за напредъка. Става дума за една цяла година, но за 2011 година, година през която Македония, и повтарям, Македония, Македония напредна значително. И точно това се казва в доклада за напредъка, без същевременно да се задгърват проблемите. Като мина още една година, ще се занимаем и с сегашните проблеми. По-настоящем господин Хауит е изготвил един добър, балансиран текст. Съгласен съм с неговата позиция и я подкрепям напълно, а именно позицията, че ние тук е, не би трябвало да разиграваме на тукашната сцена конфликтите, които се разиграват между тези две страни. Трябва по-скоро да се оформи една обща позиция, която да е свързана с спазването на критериите и с, едно, с един призив към партиите в Македония да сътрудничат за придвижването на страната към Европейския съюз, вместо да слагат пътя към Европейския съюз а, като да, да го вземат за заложник а, на своите вътрешно-политически боричкания или пък да ги изнасят тези боричкания в Европа. Така че предложението на господин Хауит е разумно. Разбира много добре, защото той има сериозни резерви. А и моите резерви станаха още по-големи и сега, заради втората част на дебата, тук, защото има голяма опасност с това отлагане да се злоупотреби и то да бъде криво разбрано. Много важно е да се избегне такава възможност. Много важно е да се избегне злоупотребата с това отлагане е, и онези, които в страната се занимават с бойкоти и провокации, да не го използват за своите цели. Идеята на отлагането не е да се възнаградят онези, които създават проблеми, а е по-скоро да се насърчи постигането на консенсус. Идеята не е съветът още повече да отложи началото на преговорите за присъединяване – Госпожа Янако вече говори за присъединяването. Но, госпожо Янако, ние не говорим за присъединяването. Все пак трябва да има предвид, да има предвид, че след като вече 10 години страната е кандидатка, просто е крайно време да започнат тези преговори. И така, да се отложи докладът с няколко седмици, не би трябвало да даде повод ам, да се от онези, които искат изобщо да не започнат такива преговори. Има и още един трети елемент, а именно опасността от злопотреба не само за отлагане на преговорите, а и за продължаване на споровете за името. Това с името въобще не е международен въпрос. Не е и европейски въпрос. Гърция е единствената страна, за която има проблем с името. Този проблем съществува само в главите на някои гръцки политици. Крайно време е да се сложи край на това. В крайна сметка, при закрити вета бе постигнато едно споразумение за името. И това е. Ние в Бавария си се наричаме баварци. И никой не може да ни спре. По същия начин никой не може да попречи на македонците да се наричат македонци. Така че, господин Хауи, да, съгласен съм с предложението за отлагане, но трябва много да се внимава с него да не се злоупотреби. postpone the vote. Yeah. Uh, our shadow Norica Nikolai is unfortunately not here today. Норика Николай, нашия докладчик Сянка, за съжаление не е тук днес, но искам да ви предам нейните думи. Кой ви поздравява за работата, поздравява ви за балансирания доклад, поздравява ви за цялата енергия, която инвестирате в Македония, в отношенията между Европейския парламент и Македония и създаването на една по-добра атмосфера. Също времено политически диалог на високо равнище няма как да, да замени процеса на присъединяване. Точно е, той е нашата крайна цел. Последните развития обаче промениха нещата. Вашият доклад е положителен, всички искат да изразят подкрепа, обаче той става все по абстрактен и абсурден, защото действителността в момента е доста по-различна и с всеки изминал ден действителността и в момента и онази действителност, която описвате в доклада си, се раздалечават все повече. Така че трябва да намерим друг баланс. И има няколко неща, които трябва да спомена. Стефано Санино е бил в Македония безкрайно много пъти. Комисарият искаше да започне преговори и на няколко пъти си планираше посещение в Македония, което се налагаше после да бъде отложено, защото истината, че Македония просто потъва, потъва в едни сериозни политически проблеми. Крайно време е някой да а, е, изправи политиците в Македония пред огледалото, пред реалистичното огледало и да се настои да се намери решение. Министър-председателя на Сърбия и министър-председателя на Косово се срещат вече толкова пъти, пет пъти, тук на 4 март ще се срещнат шести път. Ето това е диалог на високо равнище с сериозни резултати, с резултати по прилагането на споразумението. Също време обаче те не общуват помежду си. И така, мисля, че е наболя моментът много ясно да кажем нещата. И тук ще премина народния си език, защото искам да кажа нещо за националната идентичност и искам да говоря на един славянски език. Словения. Говорим с... Както всички знаете, аз съм от Словения и говоря словенски. Аз принадлежа на семейството на славянските народи. И така стояха нещата на Западните Балкани съвсем до неотдавна. Там има две, два славянски народа, българите и македонците, които почитат едни и същите а, светци, които имат едни и същи поети, едни и същи писатели, които ходят в едни и същи манастири, а ето на македонците вече не били славяни. Те говорят славянски език, използват кирилицата, използват същата граматика, а пък вече не са славяни. Ами какво да кажем тогава за българите? Политическият елит в Македония трябва да си дава сметка, че причинява щети и извън Македония, защото отравя отношенията с страните съседки. Ако други страни на Балканите също се захванат така настървено да пренаписват историята си, лека по лека цяла Европа ще се балканизира в най-лошия смисъл на думата. Така че е крайно време да се призоват и управляващите партии, и опозицията да се върнат в днешния век и да престанат да прилагат праисторически методи, И само така ще можем да приемем доклада за 2012, казва ораторът, в вида, в който той е изготвен. И ем, Европейската комисия и съвета трябва да бъдат призовани да приемат препоръката да обявят дата за присъединяването на Македония. Знам, че казаното от мен а, може да нареди, на, извинете, нарани македонците. Знам, а, че казаното от мен а, трудно ще се инкорпорира и в доклада, а, по който говори в момента, но е крайно време македонците сами да си помогнат, да си подобрят отношенията с съседите и, и така да, и да получат а, дата за присъединяване. Давам думата на господин Комуцаткос. Um, uh... Политическата ситуация в Скопие е много проблематична. Институциите почти не работят. Демократичните стандарти се нарушават ежедневно. И като цяло демокрацията е, е почти несъществуваща. Независимо от това, че вие... Всъщност вие казахте, че независимо от този факт, не би трябвало да спрем, да насърчаваме страната да продължава. Изправени сме пред една странна ситуация. Когато нещата върват гладко в Бюрм, вие казвате, ние казваме, че трябва да се изпращат положителни сигнали, трябва да ги насърчаваме да продължават. Когато нещата обаче върват от лошо към по-лошо, казваме, отново не трябва да ги разочароваме, трябва да решим, когато нещата върват добре, да ги насърчаваме, а когато нещата не върват добре, да, ги, да не ги насърчаваме, да ги критикуваме, сериозно да ги критикуваме и то смислено да ги критикуваме. Така че не може винаги да изпращаме положителни сигнали, каквото и да се случи в тази страна. Още един коментар имаше. Е, част от колегите нападнаха Гърция. Искам да ви попитам. Кой взе думата на съвета скоро, който се проведе? Да защити позицията, да не започват преговори. Само Гърция ли? Не. И друга съседна страна. България и други държави проявиха не особено желание. Но Гърция и България бяха страните. Знаете и проблемите, които Албания има с а, положението в Бюрм. Какво означава това? Че три съседни страни, Гърция, България и Албания, имат сериозни проблеми с тази страна. Тук, в този парламент, демократично избран, пръст сочим два партньора България и Гърция, плюс Албания. Ето това са един вид глупаците на това съседство място. Единственият умен човек е господин Грецки, така ли излиза? И накрая, когато господин Кукан призова македонските политици да направят това или онова, Помислили ли сте, че рискувате да получите писма от десетките е, депутати е, гърци, които представляват Македония в гръцкия парламент. Ще получите, според мен. Десетки, може да не са стотина, но защото поне 30 или 40 е, депутати в националния ни парламент представляват Македония. Казвам това, защото това е свързано с използването на прилагателното македонски в текста. Така че нещата са сложни, колеги, трудни. Стратегическата ни цел е тази страна да влезе в Европейския съюз, стига всички проблеми да бъдат решени. Това исках да кажа. Просто да, да добавя нещо към мъдрите думи, изразени от госпожа Джанако. Thank you very much. The next... Много благодаря. Господин Бренкович има думата. Thank you very much, Mr. Kukan. Благодаря, господин Кукан. Първо, благодаря на докладчика, господин Хауит. И в Скопия се видях с него тогава преди години по време на заседание имах друга длъжност, но знам, че той е много последователен в желанието си Македония да се приближи до Европейския съюз. Изказването ми днес е свързано с това, което в последните 15 години се случва между Харватия и Македония. На 24 ноември 2000-та на срещата на върха в Загреб Македония подписа своето споразумение за започване на преговори Тогава започнахме да усещаме какво означава ефемизъм за започване на преговорите. Харватия сега е 4 месеца преди присъединяване. Сценарият е, обаче за македонските ни приятели въобще не беше сходен на този, който имаше за нас. И фактът, е, че те са страна кандидатка от 2005 е, и комисията все още не е започнала преговори. 2009 започнаха такива призиви тя да започне преговори. Е сценарий, който оставя много фрустрация в страната. Така че не трябва да сме изненадани, когато има известно забавяне на определени реформи. Дори ако погледнем факта, че комисията и Македония започнаха диалога на най-високо ниво, какъв е този инструмент, за какво е? Това е заместник на институционни връзки в контекста на преговори за присъединяване. Затова този доклад, който според нас много добре е, покрива констатациите на Европейската комисия от октомври миналата година, дава зелена светлина. Смятаме, че позицията, опозицията трябва да се върне в парламента, бойкотирането на парламента не е начин за решаване на проблеми и Принципно погледнато, разбира се, че уважавам колегите от Гърция, ние, харватите, смятаме, че европеизацията на двустранните проблеми е погрешна. Това не насърчава доброто действие, действие извинете, на Европейския съюз. Това е нещо, което пречи на процеса на присъединяване. Благодаря. Uh, you, Благодаря, госпожа Пак има там. Уважаеми колеги, господин Хауит, искам да ви поздравя за доклада. Господин Хауит, отличен доклад. А, също така, прекъсва ораторката. Е а, не, всъщност, добре. Не бива да забравяме, че този доклад за напредъка се основава на доклада на комисията за напредъка през 2012 година. Не можем обаче да игнорираме случилото се от есента на 2012 до сега. Трябва да гледаме нещата право в очите, както правим в случая с Босна. Това е и във връзка с казаното за 2011. Мисля, че фактите не са точни. Сега за името на страната това не е международен въпрос, както каза госпожа Янако. Това е двустранен въпрос, както каза и друг колега. Можете да го разберете, това може да не го разбирате, но това е двустранен въпрос. Нито господин Хауит, нито някой друг а, го вълнува как ще се нарича тази страна. Дали иска да се нарича Македония или не. Колегата който каза, че господин Кукън ще получава писма от гърци, от гръцки депутати за Македония. Македонците в гръцкия парламент, вероятно, са гръцки граждани, нали така? Баварците, които са в германския Бундестаг, са си баварци, но са и германци. А, така че тези македонци са избрани в гръцкия парламент като гърци, а не като македонци. Така че има тук нещо, което аз не разбирам. Не мисля, че това е проблем. Мисля, че някой го прави на проблем и не трябва да го приемаме. На второ място, българския колега го няма в залата, но местните избори, които той каза, че ще бъдат бойкотирани, и мене ме питаха за това. И аз имам опит с бойкоти в Албания и на Балканите. Имали сме различни партии, които са бойкотирали парламента или избори и така нататък. Много възможности има за бойкот е, на Балканите, както знаете, но който бойкотира нещо, трябва да кажа, че това е глупава мярка, защото оставате полето на другите политически сили, ако напуснете. И мисля, че опозицията в Македония и управляващата партия искат да се присъединят към Европейския съюз и сме прави да ги насърчаваме да участват в един демократичен процес и да предлагат кандидати. Надявам се това да е възможно. След това има големи проблеми в Македония и те стават по-сериозни. Спомням си 2005 година, когато те станаха страна кандидатка. Бяха си спечелили този статут, иначе никой нямаше да им го даде. Онези, които казват, че трябва да започнат преговори сега, това е абсурдно. Единственото нещо, което задържа процеса е процеса, с, е, извинете, е въпроса с името. Така ли е? Не! Сега има много повече проблеми в страната, отколкото имаше 2005-та. И това се дължи на постоянната несигурност за това какво ще се случи в бъдеще с тази страна. Увеличи се национализма, както и в съседни на Македония страни. Не казвам, че трябва да хвалим постоянно правителството на страната за това, че проповядва националистични тези, и назначава само македонци на всички длъжности, които имат някакви правомощия. А, говори се за това, че съседите биват по този начин подкокоросвани. Не е така. И те самите са си такива. И това е един омагиосен кръг. Не. Трябва да дадем ясна перспектива за присъединяване на тази страна, за да излезем от този омагиосен кръг. Защото преди да се присъединят, много време ще мине под всички мостове, на Балканите, защото ако има такъв шанс, ако сме им дали такава перспектива, ще започнат да работят по общностното право и ще заправят тези, извинете, глупости за името сега малко разум, здрав разум е нужен. Има ли колеги тук от Гърция все още, за да ме чуят? Останали са един-двама. Как да се нарекат тези хора? Те не са паднали от небето, нали? Те са македонци. По същия начин има македонци там, както има в Гърция или, или хора в другата част на Старата Македонска империя. Не можем да продължим да ги наричаме бивша Югославска република Македония или бивши югославци. Те имат право да си използват името. Защо да не могат поне да използват прилагателното македонски? не предлагам някакво име тук в случая. Знам, че се готви някакво име вече доста време. Има някаква яснота. но трябва да им дадете възможност поне да използват прилагателното. Не може да отнемаш на другия идентичността. Никой не иска на гръцките македонци да им каже не може да се наричате македонци. Е, трябва малко здрав разум и разум и от двете страни. И ако това е така, щяхме да решим този проблем преди години и Македония въобще а, нямаше да се намира в трудното положение, в което се намира сега. Защото между етническите проблеми, които излизат в тази страна, части се дължат на факта, че проблема с името не се разрешава. Едната група не се вълнува много от името, но има друга, която е, много държи на това име. Така че само гърците и българите. Толкова се вълнуват явно от името. Не знам, трябва да се крие нещо тук отзад, някакъв скрит дневен ред, според мен, трябва да има, който няма нищо общо, разбира се, с мен и нека да бъдем честни и да наричаме нещата с истинските им имена. Благодаря много. Господин Ибрис Сегич и след това давам думата отново на председателя. You, I... Благодаря. А, господин председател, разбирам, че все още не може да ми запомните името. Е, малко по-добре го произнасяхте, отколкото преди два дни. И след два дни ще видим какъв ще бъде резултат. След още два дни. не беше толкова лесно човек да проследи Дорис, но тя описа отлично положението в страната. Аз съм съгласна с казаното от нея и казаното от господин Посъл преди това, но искам да добавя още нещо. Повечето от колегите, които са против отлагането на гласуването, са колегите от Гърция и България предимно. От друга страна, други казват, че Гърция не е виновна за това, че Македония не е станала още член на Европейския съюз. Колеги, никой не е казал, че авто... Македония щеше непременно да стане член на Европейския съюз, ако Гърция не се беше противопоставила. Но поне Македония щеше да започне преговорите, ако нямаше препятствие от страна на Гърция. Сега, разликата между започване на преговорите и присъединяване към Европейския съюз се измерва с десетки години. Аз съм представителя на, на Швеция. Е, на Швеция трябваше повече от 5 години, за да се присъедини към Европейския съюз. Е, а, нека да, да, да, да, да, да, да сравниме положението в Швеция, економическото развитие, страна, която 200 години не е познавала война и така нататък. Как да го сравниме с положението на Балканията или как да сравниме Македония с Финландия, например, и така нататък. Най- най-важното е да се проведат реформи, но най-добрият начин и най-лесно ще се проведат реформи, когато започнат преговори. Затова искахме Харватия и Черна гора да започнат преговорите и тогава нашата аргументация беше същата. Същото въжи и за Македония и Сърбия, т.е. необходима е дата за започване на преговорите. Защото колкото по-бързо, колкото по-скоро започнат преговорите, то толкова повече инструментариум ще разполагаме ние да им помогнем за а, а, постигане на реформите. Тоест, всичко, което беше казано днес, а, доказва, че нещата могат и трябва да се подобрят колкото се може по-бързо. Сега да се обърна към гръцките колеги. Джорджиус ти каза, че днес не става дума само за Гърция, но и за България. А, стра... Тоест две страни, които имат проблеми с а, Македония. Е, Дорис, през 2005 година, е, когато започнахме с е, Македония, то тогава само Гърция се противопоставяше на това. И тогава беше казано, че ако нещата не започнат веднага, то ще има а, повече така надигане на национализма, ще има задълбочаване на проблемите и така нататък. Същото въжи, въжеше и за Сърбия, защото разбрахме, че единственият начин за борба с национализма е започване. Но, а, че това, което се случва днес с Гърция и България, никак не ме очудва. Ние пред от години предупреждаваме за това. Ако продължиме да, е, да се бавиме, няма да бъде само Гърция и България, ами ще има и други страни, защото в крайна сметка национализма се надига тук и там, хората са все по-обезнадеждени и така нататък. Така че, скъпи, скъпи приятели, ако искаме да има промяна, ако искаме да има стабилност на Балканите, ако искаме демокрация в по-скоро достатъчно време, то трябва колкото се може по-бързо да минем на един последващ етап, за да позволиме на страните да, да напредват по пътя към интеграцията. Е, Македония прави много сили от много години и ако искаме е, нещата да спрат до тук, <laughs> да спреме. Така че мога само да поздравя господин Холвет за добрият доклад, доклад за неговото добра воля да, постиг, да се постигат най-добрите споразумения и консенсус. Господин председател, разбирам, че вие ще разгледате проблемите свързани с оценката през следващите седмици. Но виждам, че са внесени много изменения. Когато излезахме с доклад за напредъка миналата година, ние казахме, че диалога на високо равнище наистина послужи за катализатор за решаването на много проблемите. Също времено обаче също така подчертахме, че предизвикателствата, пред които все още е изправен Македония, ще могат да бъдат решени само чрез преговори. Но и по, този, и по този начин ще се избегне риска от връщане назад. Междувременно, обаче, много събития се случиха, които будат е, загриженост. И ние наистина сме много загрижени за една криза, която продължава вече прекалено дълго. Комисията и международните партньори, включително и Съединените щати, многократно отправиха призив към различните заинтересовани страни да действат в е, е, името на националните интереси и към парламента да защитава демократичните принципи, които са в основа основата ма. А, ние виждам, че беше направено предложение за създаване на комисия за разследване на събитията от 24 декември, за да може за бъдещето подобни събития да не е, стават. Комисаря Фюле е поддържа постоянни контакти с различните а, партии. Директора Санино също посети страната. Знаете, че той отложи посещението си миналата седмица, който имаше за цел да обсъди проблемите свързани с диалога на високо равнище. Защо... Посещението беше отложено, защото се смята, че, че момента е необходим. Това обаче не означава, че този диалог е спрян. Ние продължаваме да работиме, да организираме технически заседания и подготвителната работа под, а, продължава. За, за, бихме, бихме искали наистина да отчетем един напредък през пролета, но и ще трябва да преразгледаме положението в бъдещите, на основата на това, което ще се случи в бъдещите, следващите дни и седмици. Благодаря ви. Uh, I have to bring you the congratulation of тук що говорих с Янис Кърсолидис, който ви поздравява. Както знаете, той стана външен министър. Той ви поздравява и ще дойде да участва в следващия съвет. А. И наистина той става външен мистър в момент, в който положението в страната е много а, сложно. Така, а сега, преди да дам думата на господин Хаует, нека и аз да кажа нещо. А, господин Хаует, вашия доклад, твоя доклад, вашия доклад наистина беше много интересен. Аз не смятам, че да се бойкотира парламентарната работа е, е правилния и уместния начин за изразяване на е, позиции. Аз мисля, че напротив, това е, е един е, начин да, за създаване на допълнително напрежение в една страна. Така че. Спомнете си положението и подобни действия бяха предприяти преди известно време в Албания. Така че мисля, че и опози... опозицията и правителството могат да бъдат критикувани еднакво. Но искам да знам дали не да за политически проблем или за етнически проблем. И дали този бойкот в крайна сметка не изразява ескалация на етническото напрежение между албанци и македонци. А, един проблем ме вълнува. А, независимо дали този проблем се подглажда от гръцка страна или от а, другата страна. Ако искате вашия съсед, да бъдете в добри отношения с вашия съсед, а, може би не трябва да крещавате магистралата си Александър Велики. Госпожа пак а, спомена а, някой от, от, от подобни подобни а, така начинания. Така че е, не знам дали е необходимо да се създава несъществуваща идентичност или е, да се подклажат подобни проблеми. Сега, дали става дума за двустранен или многостранен проблем, не знам, но е, е Обединените нации, в принцип, арбитрират двустранни проблеми. Сега, Проблема е следният. Дали Европейския съюз може да направи повече, да упражнява допълнителен натиск, има ли, е, разполага ли с инструментари? Не знам, но при всички случаи не смятам, че нещата могат да продължават така. Но смятам, че и двете страни трябва да бъдат поставени под напрежение, на тях да бъде упражняване на напрежение. Не само Евро... Е, мисля, че и е, Европейския е, съвет и съвет, министер, съвет, е, съветите на министрите биха могли да упражнят по-голям натиск върху двете страни. Аз никога не съм раз, раз, разбирал как някой може да постави под, в опасност европейското си бъдеще, европейското бъдеще на своята страна. И имам чувство, че просто търпението на едни на, на другите се изчерпва. Не съм. Не съм убеден, че това е правилният подход. Аз съвсем не съм убеден, че налагането на едно име ще бъде е, ползотворно. От една страна едни считат, че а, колкото повече се провлачват и разтягат нещата, толкова повече има а, е, възможност те да спечат. Но сега дам думата на доклад. Like be... Благодаря, господин председател. По някой път се чувствам много горд от това, че съм член на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Не, че исках думата. Имаше въпрос към господин Хунтис, но сега няма да отваряме гръцкия спор. Не, няма да направя това. Просто искам да отговоря накратко на въпросите, насочени лично към мен. Нека да повторя нещо, което съм казал многократно в тази зала. Стратегическата цел на Гърция е всички съседи да бъдат, да станат част от семейството. Всички ние е, можем да спе, само да спечелим от това. Не искаме е, на Балканите е, на картата на Европейския съюз да имат черна дупка. Не искаме да изключваме страни и съседки от Европейския съюз, но все пак има проблеми. По въпроса на госпожа Дорис Пак, как да се наричат хората от Македон. Ако иска отговор, веднага ще ви кажа. Могат да се наричат македони славянци славяни, извинете. Македонци славяни, извинете. Това е много лесен отговор. Що се отнася до това, че една страна чака 10 години преди да започне преговори? Еми, извинете, ама Турция също си чака. Че, 40 години вече чака. 14, извинете. И е, знаем е, колко се боят някои от е, страните членки от принципа на свободно движение на хора във връзка с нейното присъединяване. И накрая статута на а, държавата а, Гърция даде положителен вод, за да получи нашата съседна държава статута на страна кандидатка. Надяваш, надявахме се, че с този добронамерен жест можем да насърчим съседите си да станат малко по-конструктивни в преговорите, но вместо това те още повече се запънаха. Защо все ние да си променяме позицията? И накрая. По съществото на проблема. Когато има резолюция на съвет за сигурност на ООН е по даден въпрос. А, можете ли да продължите да наричате въпроса двустранен? Има няколко резолюции от съвет за сигурност на ООН. Доколкото ми е известен начинът по който работи международната общност, това означава, че въпросът си е международен. И накрая. Гърция, Албания, и България все се представят като заблудени и изглежда, че само македонците се прави. Преговорите с Турция тъкат от 2005 година насам, нека да коригирам казаното от вас, а сега давам думата на господин Хауит. Както казах по-рано, няма да позволя отново да се отвори гръцкия въпрос. Ето това са възраженията ми. В крайна сметка, е, госпожа пак се обърна лично към нас. Тя каза, има ли тук в Гърци в залата? Трябва да отговорим. Е, не, не ви прекъсвам, госп... казва председател. Възразявам. Възразявам, защото госпожа пак казва, има ли тук гръцки депутати? Не, аз съм тук, аз присъствам в залата. Това означава, че трябва да отговоря. Микрофонът на, госп... Е, на оратора е прекъснат. Господин Хауит. Е, съжалявам, че така се проточи дискусията, господин председател. Просто нека да започна от където бях стигнал. Има дни, в които съм горд, че съм депутат в Европейския парламент, защото както виждате, повечето изказали се а, по този дебат от а, всички страни на политическия спектър а, се обединяват а, до голяма степен около някои общи въпроси. Знаем, че господин Кирилов има силни позиции, но същевременно направи един много балансиран коментар и много отговорен коментар. Господин Кукън също формулира позицията си отлично, напълно съгласна съм с казаното от него. И като цяло работим добре с всички докладчици в сянка, с господин Качин, с госпожа Николаев, която е в Румъния говорих с нея по-рано днес. И се надявам, че това наше единство в този дебат и силата на нашите аргументи действително ще успее да подаде верния сигнал към тази страна, към нейния народ, за това каква е нашата позиция като Европейски парламент. Господин председател, внимателно прочетох вашите коментари по-рано този месец. Виждам, че и сега се изказвате с известна фрустрация. Внимателно изслушах и коментарите ви в дебата в пленарна зала миналата година, когато се обсъждаше моя дебат. И е, действително вашата загриженост е загриженост, която и аз споделям. Мисля, че а, това съвсем не е без значение. Не смятам, а, че бойкотът представлява етнически спор. А, а, и толкова. А, той си е много сериозен въпрос. И за това искам да ви благодаря за личното внимание, което обърнахте на този въпрос, защото това ми помага и на мен като докладчик, и на парламентът като цяло да затвърди своето настояване върху позицията си. Аз мисля, че предложението да има отлагане също е начин да се е, окаже известен натиск. Госпожа Янако вече не е в залата. Тя говореше за забавянето. Не, никой не иска да има забавяне. Тук става дума за, из, за отлагане на доклада с цел да се насърчи придвижването напред, да се спре бавенето. Мисля, че държавите членки и в съвета също биха могли да проявят малко по-силна политическа воля и се надявам, че и тази част от нашето послание ще бъде чута. Защото в крайна сметка държавите членки на Европейския съюз също трябва да се изпазят поетите ангажименти и обещания. Сега по конкретните въпроси. Господин Танък ми помогна, защото а, а, той показа, че не всичко съм формулирал много а, ясно. Господин Стоянов е един депутат, който в никакъв случай не включвам в мейнстрима. Господин а, Кукън също да принесе за дискусията а, с а, настояването да направим всичко възможно да не се злоупотреби а, с решението за отлагане, ако бъде взето такова решение, а, да не бъде то а, криво разбрано и а, действително ще направим всичко възможно за това. Ще работим с докладчиците в сянка. И а, искам да се обърна към представителите на политическите групи, които слушат този дебат, да направя всичко възможно до 4 часа утре след обед да постигнем обща позиция за тълкуването, за да може да не се даде каквато и да било възможност за злоупотреба с тълкуването на тази стъпка. И така надявам се, че всички, които ще коментират дебата, ще настояват на това, че става дума за отговорност на всички политически партии да се разреши ситуацията. Към казаното от господин Комуцакис и други колеги. Ще кажа само това. Понякога тук в Европейския парламент се чуват неща, които а, когато човек отиде на място, не се чуват. Честно казано, а, вече има голям напредък. Погледнете а, контактите, които бяха установени, посещението на българския министр-председател в Скопи, неща, които преди известно време въобще нямаше да се случат. Така че нашата задача е по-скоро да насърчим такива усилия за сближаване. Благодаря на госпожа Ибра Бранкович за коментара, че диалогът на високо равнище не трябва да се разглежда като замес, заместител на преговорите. Същевременно трябва да имаме предвид, че тук става дума за един много важен диалог, който може да подтикне началото на тези на преговори. Госпожо Ибрисаджич, успях ли малко по-правилно да произнеса името ви? Е от а, господин Брок, е чудесно. А, анализът на госпожа Ибрисаджич беше отличен и трябва да бъде чут. Много е важно как се разглеждат нещата от представителите на този регион. Много е важно да се вземат предвид опасностите от ултранационалистични движения. Така че благодаря за този коментар. И в заключение, нещо, което казах и на място преди няколко дни – а именно, надявам се, че този дебат ясно заявява, че ние сме за Македония, за бъдещето, бъдещия европейски път на Македония, но същевременно не можем да направим повече от това, което самият народ на Македония и политическите партии там могат да направят. Това е основното предизвикателство. Благодаря. Wir haben, glaube ich, eine Übereinstimmung dabei, dass. Благодаря. И така. Мисля, че се договорихме да отложим гласуването. Но само до следващото си заседание. Не мисля, че е, бойкотите трябва да доведат до негласуване по доклад, който засяга 2011 година. И така, отлагаме гласуването до следващото заседание на нашата комисия. Господин Хунтис би искал да направи личен коментар. Заповядайте. Кире Проедре, Господин председател, преди малко не ми дадахте думата, не ми позволихте да уточна а, мисълта си. Така че аз ви приканвам да си отбележите, че е, групата на политическа, на Обединената левица няма да подкрепи а, гласуването и няма да подкрепи предложението. Председателят. И ми добре. В такъв случай отбелязваме, че не разполагаме с подкрепата на Обединената левица. Така, следващата точка от дневния ред Точка 7. Правата на жените в държавите от Балканския полуостров. Докладчик госпожа Боскорт. Госпожа Гомеш. А, за съжаление, госпожа Боскорт не можеше да присъства, така че тя ме помоли да, да го прочета от нейно име. Правото А, то, този, този, този проблем трябва да присъства във всички политики, свързани с Балканите, а не само в един-два параграфа и трябва да има приоритет в всички проблеми, изтъкнати в докладите по напредък. Важно е да се да се наблегне на участието на жените в, на пазара на труда, техната роля за стабилизирането на страните и въобще основната и значителна роля на жените в а, раз, общественото развитие. Борбата срещу домашното насилие и всякаква дискриминация срещу жените са от огромно значение. Също така да има справедливост и подпомагане на жертвите на насилие. докладчика и самата аз. Благодариме на колегите за внесените изменения и ще се опитаме да включиме част от тях в компромисните изменения, като например насилието спрямо жените, участието на жените на пазара на труда и е, други проблеми, по които можем да постигнем съгласие. Благодаря, госпожа пак. Мога само да подкрепа казаното от госпожа Гомеш. Доклада е отличен. На някои от измененията се приповтарят, препокриват, така че мисля, че правилно се предвижда те да бъдат обединени в е, е, компромисни изменения. Правилно наблегнахме, нагледнахте на участието на жените в обществения живот, на трудовия пазар. Това са неща, които трябва да се отчитат в много по-голяма степен последно време. Казахте също така, че това трябва да залегне в редовните доклади за напредъка. Не знам дали трябва да точно в този вид да бъде, но при всички случаи трябва да има проследяване по-отблизо на начина по който е, жените присъстват в различните аспекти на обществения живот. Радвам се, че на, в а, девета точка се обръща внимание на жените жертви на военните конфликти. Аз а, по, по-специално се сещам за случилото се в Босна Херцеговина. Трябва да ни забравяме това и ние насърчаваме страните, заинтересованите страни да вземат необходимите мерки и достъпа до образование, културата. Е, стрес, стрес, там няма, няма проблеми. Жените имат достъп до всичко това, но проблемите се появяват по- по-късно, когато а, те имат по-ограничен достъп до ръководни постове. Така, госпожа Луначек, аз съм съгласна с казаното от госпожа Дорис Пек. Искам само да спомена едно от две изменения, които бяха внесени. И, по, и още веднъж жертвите на военни престъпления, жертвите на насилие, на изнасилване и така нататък. Също така внесах и едно изменение, свързано с налагането на квоти. Мисля, че в, можем да се позовем на добрите практики и добрите примери в Черна гора и в Косово за участието на жените в политическия живот. Също така в графата посветена на равноправието между половете, да се наблегне също така на дискриминацията по, полов, по полова ориентация. Е, но на, на, на практика мисля, че нямаме кой знае какви равногла... разногласия, може би по някои подробности, но при всички случаи мисля, че можем да постигнем добри компромиси, около които да са обединени всички. А, радвам се, че господин, господа, госпожа Луначек, господин, госпожа Пък и така нататък са, а, се обединяват около нещо, това просто ме плаши и ме тревожи. Но това означава, че може би в крайна сметка има известна надежда и за Балканите. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην πρόθεσή μου να βοηθήσω благодаря. Единствената ми цел е да помогна. Обаче какво стана? Дори вие не ми помогнахте при предишната ми контестация. Не, не могат да се изказват само големите групи. И малките групи трябва да могат да си кажат а, мнението. Така че трябва да се вземат предвид и малките групи, пак повтарям. Не, че е нещо голямо, но аз съм докладчик в Сянка и от името на група да казвам, че сме съгласни с доклада на колегата. Смятам, че сме в правилната посока. Проблемът е наистина е фундаментален за държавите от Балканския полуостров. Съвсем накратко в духа на конструктивен разговор. Бих искал да се отбележи, че голяма част от тези държави са в процес на присъединяване. Разписват правилните закони, но след това тези закони не се прилагат. Значи проблема е с прилагането на съществуващите норми. Те са приети, но приемането не е достатъчно и това трябва да се подчертава многократно. Освен това, още нещо, в рамките на преговорите за присъединяване, ролята на жените трябва да бъде постоянно подчертаване. И това е много важно. И последно, и с това приключвам, защото има и други желащи да се изкажат. Трябва да видим темите, които се цитират от Боскурт и Корнелисен. Добре, но трябва да дефинираме сроковете по всичките тези теми. Например, имаме проблем с проституцията. Това е записано. Сексуалната експлоатация. Това е един аспект на организираната престъпност, който наистина а, прие огромни размери на Балканите, разбира се, не само на Балканите. Трябва да направим така, че когато се борим с организираната престъпност в смисъл в рамките на тази глава, да не забравяме, че има и такъв аспект проституцията и това да бъде включено, за да може да бъде засегнато в тези глави. Господин Хунтис, бях убеден, че ще споменете нещо и за предишното предишния дебат. Казахте, че има групи, които са по-големи от вашата. Говорихте точно толкова дълго, колкото говори докладчика. Нищо, че сте от малка група. Така че, много ви моля, не дайте да казвате, че вашата група а, и се отнема думата. Казвайки всичко това, трябва да кажа, че приключваме сега по тази тема. 4 март се гласува в комисията АФЕТ този текст и след това пленарно гласуване в април, през април, извинете, след като е гласувала съответната комисия. Сега осма точка – споразумение между ЕС и Китай във връзка с изменението на стъпките в списъците на България и на Румъния. Следващото съобщение за това, че господин Касолидис е станал външен министър на Кипър, мога да кажа само браво, но има пет външни министри от 27-те държави членки, които са бивши депутати. Направо впечатляващо. Испания, Португалия, Финландия, Белгия и Кипър. само трима депутати са бивши външни министри, господин Кука на е един от тях. Много интересно. Ако имате допълнителна статистика за тези допълнителни, е, за допълнителни някакви, Имате пред себе си това споразумение. Аз трябваше набързо да науча какви са а, споразуменията за мита и търговия. Нямам никакви колебания. Анализирах положението след присъединяването на България и Румъния. нямам а, някакви притеснения за това, че Китай има право на компенсаторно а, на корекция защото е изгубила в резултат на присъединяването на тези две държави към Митническия съюз и вече няма тарифи с Китай, каквито съществували преди. Така че Китай теоретично губи, а, що се отнася до достъпа до тези две страни, така че трябва да бъде компенсирана с тези отстъпки. А, те отговарят а, на разумните компенсации, е, така че не искам да изчита това, което съм написал в е, краткото си становище. Разгледах проблема, нямам колебания и ще подкрепя нашата комисия, която да призове комисията по международна търговия, съответната комисия в парламента, която се занимава с това, да предложи Европейския парламент да даде съгласие по тази тема, което се изисква по а, Лисабонския договор по законодателни причини за ретофицирането на това споразумение. Това беше за две минути. Не мисля, че ще има дебат по въпроса. Благодаря. Е, и аз ви благодаря за това, че много накратко се изказахте наистина. И бяхте съвсем по същество. Трима предишни ми са председатели Бузек, Ятен Маки и Петеле са също членове на тази комисия, а има силно и други. Значи и това можем да добавим към вашата статистика, която беше за външните министри, комисари и бивши министър-председатели, които стигат до Европейския парламент, което е впечатляващо. Преди няколко години, когато все още Имаше такова събрание на Западноевропейския съюз, общо събрание на Западноевропейския съюз. И тогава се говореше за наблюдение на външната политика. Жак Сантер беше председател тогава на това общо събиране на, Западноевропейския съюз. И, и тогава се каза, че никой в Европейския парламент с изключение на външни министри и бивши премиери, е, няма да може да наблюдава националните парламенти. Така че да, вижте какви хора има тук сред нас. Наблюдаваме всичко това, което се случва. Господин Кукан има думата. Благодаря, председателю. От името на докладчика, докладчика в сянка господин Горяно, който не може да бъде тук днес, бих искал да кажа е, какво е становището му. То е съвсем кратко, ясно и мило. Първо, благодаря на господин Танък за становището. Европейски парламент приветства подписването на споразумението между ЕС и Китай, тъй като то ще въведе компенсаторни тарифни корекции в последствие на присъединяването на Румъния и България към Европейския съюз. НП е убеден, че това е задължително техническа стъпка за Румъния и България и за добрите отношения в търговската сфера на Европейския съюз с Китай. Също така Европейския съюз придава голяма значимост на двустранните правила за търговия и зачита международните си ангажименти към СТО. Следователно, НП подкрепя съгласието, което препоръчва господин Танак докладчика и смята, че становището такова, каквото то е по-настоящем, може да бъде подато, подадено към съответната отговорна комисия. Благодаря. Още трима министър-председатели са били депутати. Господин Ферховщад, госп... господин Дехана и още един. Така че шестима вече се оказаха министър-председателите. Добре, благодаря ви. Нещо в точка разни? Няма. Добре, ще се видим. Довиждане. Приятна вечер. Щастие. И, като че ли, Бепе Грило и а, Берлускони имат а, мнозинство в Сената в Италия. Поне така изглеждат нещата. Още не е ясно, но така изглежда.